Скъпи колеги, ако обичате, вземете местата си. Преди да поздравя с добре дошли колегите Клод Морайш и Ингеборг Хес Гресле за съвместно изслушване на господин изпълнителния директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Бих е, искал е, да уредя няколко формални въпроса, свързани с нашата комисия по бюджети. Първо, ако няма възражения, е, дневния ред се смята за прият. Искам да направя три съобщения на председателя. Първо, гласуването на моя доклад по Брексит се отлага трябва предварително да бъде сезиран съвета. Предвидено е извънредно заседание на комисията по бюджет е, април 11 марта е, сутринта. Това заседание ще бъде посветено специално на Frontex. Не мога обаче да ви кажа дали действително ще се прояви, проведе заседание. Всичко ще зависи от е, срещата на държавните глави, която ще се проведе на 10 април и е, на решенията, които ще вземат ще бъдат взети от британското правителство и от Камерата на общините в Обедненото кралство. На нашето заседание днес координаторите решиха да се е, изработи становище съобразно правило 50 по член точка 7 от е, нашия дневен ред във връзка с устава на ИБ искане за започване на процедура по член 308 от Польша и Румъния след Брексит. Това ще бъде е, гласувано утре от нашия постоянен докладчик е, Гарсия Забал. Проектостановището, изработено от ФЕДЕЛ, беше предадено на членовете на нашата комисия. И накрая искам да ви кажа, че на последното заседание на Комисията по бюджети на настоящия мандат ще се проведе в сряда 7 март в 13.30 и ще бъде посветено на проекто бюджета за 2020 година, е, както и е, на е, проекто бюджета за поправка на бюджета за 2019 година, предложението направено от комисар Йотингер. След това заседание всички ще бъдете сте поканени на коктейл за края на мандата, за да отбележим края на 5 години работа, сътрудничество и взаимно разбирателство в интерес на Европейския съюз. Е, Дневния ред и е, поканата е, ще бъдат изпратени също както е, ние вече ви спратихме проекто протокола от заседанието от 5 март, от 18 март и от 25 март. Не, Знам, че сте се запознали с този проекто протокол с жив интерес. Ако не възразявате, предлагам тези проекти за протокол да бъдат прияти. И, е, както вече посочих, е, откривайки настоящото заседание, съвместното заседание е, е, организирано съвместно с Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Либе и от Комисията по бюджетен контрол КОНТ на Европейския парламент. Това е чудесна възможност да се спрем на цяла поредица от важни въпроси с господин Леджери, който е изпълнителен директор на Европейската агенция по гранична гранична и брегова охрана. Седалището й се намира във Варшава. Поздравявам с добре дошъл господин Лежери и ако той желая, бих искал да дам думата на господин Клод Мораеш. Uh, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Леджери, от името на Либа искам да ви благодаря за писмото от март за последващите действия на агенцията във връзка с становището, което приехме при освобождаването от отговорност за 2017 година. Приветстваме съдържанието на писмото. Радвам се, че можем да го разговаряме днес. Нашата парламентарна комисия очаква да чуе какви са подобренията въведени през 2018 година и искаме също да разберем какви са оперативните е, трудности, с които се сблъсква агенцията при работата си. Е, това е важно и за нашата комисия, и за комисията по бюджета и по бюджетния контрол. Това е всичко от мен. Благодаря. Благодаря. Вярно е, че агенцията Frontex често е сърцевината на нашите разговори, както и на обществена дискусия. И аз далече няма да бъда изненадан, ако в предстоящата предизборна кампания проблема с миграцията да се окаже в центъра на многобройни обсъждания и дебати. Агенцията е обект на законодателна и бюджетна процедура продължава да ни занимава, особено при преговорите по нейния мандат за следващата многогодишна финансова рамка от 2021 до 2027 година, защото кредитите по глава 3, особено при годишните процедури, нека не забравяме, е, че е, вече очертаваме следващия бюджет за 2020 година. Агенцията ни занимава във връзка с изпълнението на бюджета, както и с освобождаването от отговорност, както и въпроса с човешките ресурси, който е особено деликатен за децентрализирани агенции, особено когато се предвижда назначаване на 10 000 служители там. Естествено, е, не бива да забравяме драматичните факти, пред които често са изправени граничната и бреговата охрана на външната граница на Европейски съюз. Господин е, изпълнителен директор на Frontex, бихме искали да чуем е, какво ще кажете по настоящата ситуация на вашата агенция, какви са проектите ви и какви са възможностите ви да увеличите персонала, който работи в агенцията, в какви разумни срокове според вас. Освен това, бих искал да ви помоля, господин изпълнителен директор, да ни осветлите за десетина минути. Докладът ви за 2018 година току-що беше раздаден на присъстващите колеги. Имате думата. Merci, monsieur le Président. Tout d'abord, euh, je... Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на е, трите комисии е, бюджет, е, конт и либе за предоставената ми възможност да ви запозная с дейностите на агенцията. Започвам с оперативни данни, но също така и нейното преустройство, рисковите и възможностите, които проистичат от това, както и въпроси свързани с управлението, с администрацията, с вътрешните въпроси на агенцията. Те се отнесят особено до Комисията по бюджет във връзка с освобождаването от отговорност. И накрая искам да се спра на отговорността на Европейския парламент. Във връзка с оперативните действия, на агенцията. Докладът за 2018 година, който ви беше раздаден, вижда е, обхвата на действията 11 000 служители е, в граничната охрана. Е, те е, са били, те са участвали в действията на Frontex през 2018 година. От 2016 е, година, през последните три години, Frontex се превърна в същинска европейска агенция за гранична и брегова охрана. Има е, средно 21 кораба, които ежедневно е, плават в тази зона. Те се занимават с завръщането на чужденци в родината им е, четири пъти повече от цифрите през 2015 година. През 2014 година, 2016 година върнахме 12 500 човека. 11 000 офицери за връзка се намират в държавите членки. Вече извършихме втория годишен цикъл на проучването на въздействието и разработваме мандат към трети страни, в частност чрез операция в Западните Балкани, която ще започне през пролета на 2019 година. Ние е, е, извършваме оперативно влияние в Африка. В Нигер имаме разговори с Сенегал и с Египет. Е, има нова финансова схема, която се прилага на практика. Е, по този начин упростяваме и рационализираме администрацията на управлението. 440 е, действия през 2018 година, там където бяха 1800 преди, така че административно упростяване, вътрешна комуникация, е, за да могат служителите ни да наблюдават извършващата се промяна. На настоящия етап агенцията не е просто бригада от е, пожари, които гасят е, пожар в кризисна ситуация. Ние сме агенция, способна да разработи модерен капацитет за управление на външната граница и за интегрирано управление на външната граница на Европейския съюз. От 2015 година агенцията е, умножи с 3,5 своите действия. И това съответства и на съответното увеличение на човешките ресурси и на бюджетните средства. Сега искам да поговоря за трансформацията на агенцията, която започна през 2015 и 2016 година. Агенцията е, успешно се реорганизира, за да покрие новите си задължения по новия мандат. Показа, че може да се адаптира е, към бърз растеж – Назначени бяха нови менеджери, директори, директори на отдели и директори на звена. Е, беше създадена програма за лидерство за управлението на агенцията и бяха въведени нови правила за отчетност. Е, имаше нови е, вътрешни правила и процедурни правила, назначаваха се много нови хора и нови менеджери, но агенцията продължи да работи ефективно междувременно. Нашата роля е изключително отговорна и възнамерявам да продължа да работя в същия дух, ако се наложат бъдещи трансформации. Увеличи се бюджета, но се увеличиха изискванията за ефективното му приложение. Имаме отлични примери за това как едно и също оборудване може да бъде споделено за различни цели. За защита на границите и за борба срещу престъпления. подобрихме системата за вътрешна отчетност, разглеждаме резултатността на полаганите усилия и работим в условия на прозрачност и отчетност, спазвайки правилата. Новата система за делегиране и подделегиране вече е въведена и отговаря на новите финансови правила. През следващите години агенцията ще започне да работи проактивно там, където има кризисни ситуации и ще предлага все повече способности на разположение на държавите членки. Има възможности, има и рискове, разбира се. Действаме в много променлива среда. Управлението на границите всъщност не е цел сама за себе си. Неговата цел е да се защитят интересите на гражданите на Европейския съюз. Затова интегрираното управление на границите е и концепция, която е доста сложна сама по себе си. И вземащите решения в областта на политиката в Европейския съюз добре разбират, че се налага да се работи в контекста на интегрирано управление на границите и че Frontex трябва да има и собствен оперативен капацитет така агенцията и компетентните национални органи ще бъдат много по-подготвени за бъдещи неочаквани ситуации. От реактивна ще преминем към проактивна роля. Новият ни модус операнди ще бъде основан върху по-добри анализи на ситуацията възоснова на засилените средства за събиране на информация и методи за обработка на статистически данни от информационни системи с големи бази данни. Предлага се да се е, приложат всички тези средства, така че е възможно най-ефективно да се е, използва постоянния корпус на Frontex от 10 000 нещо, което се подкрепя и от заключенията ни за от оценката за уязвимите елементи. Трябва да създадем обща култура и обща идентичност в контекста на работата си е, идентичност, която надхвърля униформите и обозначаващите символи. Добре е да има централа за обучение, защото искаме да имаме възможно най-добри е, добре квалифицирани служители. Един от основните е, въпроси за агенцията е, е как да се наемат служителите за предлаганата категория е едно. Трябва да се взима предвид въпроса, свързан с семейния живот, с възможността на служителите да бъдат на разположение на терена – Регламента за работата на агенцията не само засилва мандата, но дава добра рамка за работа на агенцията. Подчертава се значението на интегрираната стратегия за управление на границите, възоснова на съответните насоки и нормативни актове. Стратегията беше прията миналата година и тя вече ще бъде прилагана. Агенцията ще следи процеса. тъй като именно агенцията е основното лице при приложението на тази стратегия IBM а, или а, с, а, интегрирано управление на границите. Ролята на агенцията е да а, координира подкрепя и оценява и мерките, които се прилагат на национално равнище. Оценката на слабите места показва, че е необходимо да се работи е, в дух на откритост и сътрудничество. И ние е, поемаме ангажимент да го правим. Предлаганата нова многогодишна финансова рамка отроява средствата за интегрираното управление на границите. Агенцията възнамерява да използва средствата по начин, който да използва възможности за съвместимост и допълване с националните програми, включително и при е, назначение на служителите за постоянния корпус – Именно за това предлагаме идеята да има план за интегрирано развитие на способностите, вземащ предвид двата елемента на управлението на границите на Европейския съюз, а именно и фронтекст и националните органи. Възнамеряваме да приложим новаторски подход, включително чрез използването на новите системи, например системата за влизане и излизане в Европейския съюз. Така можем да изградим добре функционираща система за управление на границите. Сега по отношенията с парламента и отчетността пред европейските граждани. Миналата година участвах в четири изслушвания на Либе, както и в други изслушвания и заседания на други комисии на Европейския парламент и срещи с членове на Европейския парламент. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество. Имаме съответните разпоредби, свързани с задължението ни за отчетност пред европейските граждани и е, поемаме ангажимент да спазваме сроковете и е, да бъдем ангажирани с тази отчетност. Що се отнася до многогодишната е, работа, е, се включва и работата по освобождаване от отговорност за бюджета. Целта ни е да предоставим на европейските граждани повече информация за работата си. представяме на гражданите работата си, за да имат представа как работим и за защитата на границите и за това какво се случва с нелегално прекосяващите границите. Трябва да обясним на гражданите, че не трябва да ни считат за даденост и че Европейският съюз всъщност допринася значително за защитата на границите чрез агенцията Frontex. Заключение. Разширяването на агенцията ясно показва, че е необходима повече отчетност. Има различни слоеве отчетност, различни типове отчетност. Първо, отчетността на управляващите е, агенцията, отчетността пред Сметната палата, пред омбудсмана, пред Европейския защитник на данните и разбира се пред парламента с всичките парламентарни комисии, които участват в надзора на работата на агенцията. Освен това, във вътрешен план е, работим е, заедно с е, службите си за защита на основните права и на личните данни. Тези наши служби са независими. Der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache erweckt viel. Във всъщност е, много очаквания има към нашата агенция, но съответно и отговорности. Ролята на парламента е, ми е ясна предвид е, демократичното равнопоставеност. И сега съм на ваше разположение за отговори на евентуалните ви въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин изпълнителен директор на е Европейската агенция за гранична и брегова охрана. От е, сърце пожелавам добре дошла на госпожа Гресле. Тя току-що се присъедини към нас. Господин изпълнителен директор, е, е, с встъпителното си слово вие вече отговорихте на някои въпроси, но ще дам думата първо на госпожа Емейер, е, която е член на Комисията по бюджети, заместник-председател и най-вече главен докладчик по бюджета до 2020 година. След това господин Гейер, който е постоянен докладчик за агенциите. И след това ще се обърна към вас, госпожо Гресле, към вас, господин Клод Мораеш, за да ни кажете кой от колегите ви или вие лично искате да зададете въпроси или да направите допълнителни наблюдения по адрес на господин Лежери, госпожа Демейер. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Лежери, в нашата комисия. Хубаво е, че имаме този доклад който много точно представя фактите. Интересуват ме следните въпроси във връзка с бюджета за 2020, пък и следващите. Ще трябва да се увеличат разходите за... Ще се разраства Фронтекс и а, е, агенцията се превърне от механизъм за реакция при кризи към един постоянен, траен механизъм, който да има определена роля в е, отделните държави членки. Въпросът е, пред мен е, имаше проблеми в е, миналото, имаше трудности. Първо, да може достатъчно бързо да се получат съответните не личен състав, съответните сили, след това да могат да бъдат раз, изпратени на място в акция достатъчно бързо в съответните сили е, и е, въобще е, дали има достатъчно капацитет за управление на агенцията в новия и те мащаби и при новата и роля и вече структурите, които имаме, дали са пригодни за опитни, за опитни гранични служители, не само нови гранични служители. Това е един от големите проблеми, които имаме. И след това въпросът за ефективността. Държавите членки, в които действате, сътрудничат ли, съдействат ли ви или винаги има проблеми? така че Фронтекс да се опитва да стои на страна, да се е, а ние в парламента е, имаме интерес е, да има поглед е, е, от това, което става по е, някогашните, по сегашните ни граници, а не просто да се дистанцира в някои случаи при трудности и проблеми. Тези неща ме интересуват. Иначе благодаря най-сърдечно за така добрата репутация на Фронтекс сред обществеността. Ясно трябва да кажа това. Това е, мисля, че по отношение на е, действията ви, акциите, е, обучението и така нататък, оставате едно много добро впечатление след себе си. Благодаря. Ако обаче, ако обичате максимално кратко да отговорите на госпожа Ясно е, че трябва да се засили капацитет за управление на агенцията. Това е повече от е, ясно. Е, трябва да имаме съответната стратегия за това. Е, вече, както казах, трябва да намалим бюрокрацията, да работим, процедурите да ни са по-стройни, по-ефективни. Имаме, назначили сме нови служители и това е, ще продължим да назначаваме, което е важна е, наша цел по посоката, която следваме. Посоката, която следваме. Колкото до граничната политика, да, имаме известни проблеми с е, коефициента за корекция. Е, трябва да помислим как ще преодолеем тези проблеми. Моята цел, разбира се, е да работя в тясно взаимодействие с националните органи и да не си е, е, съперничим, а напротив да се допълваме взаимно и да си помагаме. т.е. в духа да работим в полза на евро... защита на европейските граници, разбира се. Дали е, стоим далеч и така се дистанцираме от проблеми, задачата, която е, в момента изпълняваме, като анализираме слабите места, допринесе към това да решаваме е, проблемите на място, но разбира се, е, предстоите първо да работим в това отношение в бъдеще. Господин Гайер, благодаря и аз. Добре дошъл господин Леджери в нашата комисия и всъщност е, моите въпроси ще бъдат в, е, по посоката на това, което попита госпожа Холмайер, е, тъй като има единно мнение в тази група по тези въпроси. Сега, Става дума за 10 000 служители, разширяване на личния състав, което не може да стане утре или други ден. това, което ме интересува във връзка с запитан, за въпроса и на Моника, как е, стоят нещата с управлението. Графика, времевите рамки, е, смятате ли, че ще се наложи да бъдат е, удължени, увеличени предвид именно това бройката на назначените на служители в Варшава? И второ, Въпросът ми е свързан с това е казано от е, Клод Мораж за е, показателите за е, основните показатели за изпълнение. Ако може да кажете повече по тези два въпроса. Bien, avec la même, la même concision. С, същата господин Лежери със същата стегнатост и кратка краткост, с която беше зададен въпроса. Колкото до графика и до времевите, времевите рамки, започнахме подготовката вече. Трябва Наистина трябва да наберем тази е, огромен брой служители, но в това отношение трябва да работим с държавите членки. Тук не можем да, си, е, да се конкурираме, да си съберничим, е, Трябва да има едно вътрешно структуриране, разпределение на задачите в агенцията. Имаме пет отдела в агенцията. Вече са готови за новите задачи, но сега, разбира се, графика трябва да обсъдим с държавите членки. Целта ни трябва да бъде да назначаваме е, гранични е, служители с опит в средно и дългосрочен план, да назначаваме и по-млади, разбира се, които на място да се научат, е, да научат какво означава защита на европейските граници. Е, да работят няколко години, година-две на, на национално равнище, след това да дойдат при нас. Това е, е въпрос, който трябва да обсъдим с държавите членки. Можем да започнем веднага, но разбира се, е добре да има малко повече време. Разбирам, че сега до 2027 е, имаме заложени цели, заложена цел. Даваме си сметка за това. Колкото за показателите, ключовите показатели за изпълнение, мога да кажа, че е, идеята, е, оценяваме самата е, и оперативна идея, концепцията ни за действие – е, трябва малко да я е, модифицираме, да я адаптираме към съответните условия, да претеглим тези показатели, да видим как националните органи е, ползват нашите служби. Това е един от основните показатели за изпълнение и ефективност. Сега ще дам думата на председателя на Конт, госпожа Гресле. Благодаря много, благодаря, че сте тук. Съжалявам, че точно днес е, е, бях е, заета. В петък имах среща с германските профсъюзи и там стана дума за Фронтекс казаха ми там, като така изтъкнаха контраргумент, че Фронтекс въобще не спасява мигранти. И е, би тря... бих искал да поставя този, точно този въпрос. Е, спасяване на хора, е, опазване на граници. Повече хора се спасяват, отколкото да, да, да бъдат спасявани, отколкото да бъдат връщани. И второ, ко- коефициента на назначените във Варшава, в Люксембург това предполагам, че трябва да е преодолим проблем, тъй като тези служители в Варшава не са в е, оперативни работници. Нали, вече е, огромния брой нови назначения ще са, ще са именно в оперативната част, е, които ще работят по места. Това беше втория ми въпрос. Е, тези 10 000 места, за които се говори непрекъснато, е, имам представа колко ще коства всяко е, работно място, така че ще ви моля, когато говорите, да включвате всички съображения. Благодаря. Да, спасяваме мигранти, спасяваме и хора, разбира се. Видяхме е, цифрите. Колкото до, в рамките на е, наблюдение на границите в е, Средиземноморието, в Централното Средиземноморие, в Гърция, пък и в Испания, миналата година е, 36 000 мигранти сме спасили. През 16-та година стигнахме до 90 хиляди. Това е наш дълг и задача. Но това се случва, когато е, е, нашите сили са ангажирани е, при наблюдение и опазване на границите. Колкото до корекция на коефициента, имаме е, различни групи население. Имаме е, от е, след тези нови назначения е, една част работят във Варшава, те са 700, те са мълцинство. Значи само 10% от е, служителите ще работят е, уседнало на място. Трябва да намерим подходящата система, е, така, щото да запазим гъвкавите си функции. Например, ако се изпращат е, е гранични в е, България или на летището в Стокхолм, да решаваме тази проблем и да го регламентираме. В момента нямам отговор на този проблем, но трябва да е някакси по-различно от само е, корекция на коефициента какви са разходите за е, този постоянен корпус, колко ще ни коства тези 10 000 гранични служители. Още не сме правили е, изчисления, калкулации за това. Ще разработим обща концепция заедно с екипировката с съоръженията, тези сътрудници ще бъдат назначени със съответните им е, наряд, със собствени ни, е, е, съоръжения, ще имат на разположение автомобили, е, съответните уреди е, ще могат да действат и да, на, да се използват и полети. Е, ще имаме някакви редовни полети, за да не трябва държавите членки да използват свои самолети. Това ще е цял пакет, но ще иска време. Вероятно следващата година мога да го представя. Това, което ме смущава, че обикновено говорим за неща, без да знаем какво изражение ще имат парично, какво означава след това. Говорим за 10 000, но какво ще костват тези 10 000? говорим вече за едни значителни суми. А, дори да можем за половината от този милиард, за който говорим, да, да, да се справим с половината, пак а, ще е много. А, не ми се и вярва, че ще успеем. Si c'était la moitié, ça coûterait... Si c'était la moitié... Ако беше половината, ще струва 1 милиард годишно. Клод Мораеш. Thank you very much, Chair. And um, I noticed that... Благодаря много, господин председател. Забелязвам, че госпожа Гресле направи коментар по правилата за работата на Frontex и е, на изпълнителния му директор – има обаче един а, липсващ елемент тук. Утре ще приемем нови правила за Frontex, което, а, които а, предвиждат до 2027 година да има 10 000 нови а, служители е, на Frontex в областта на граничната, граничната охрана но, както каза госпожа Гресле, по време на изслушванията често си даваме сметка до каква степен е, задачите на Frontex са е, трудно изпълними, защото очакванията са високи, но всъщност е, задачите са много трудни. Трябва да се охранява цялото Средиземноморие така че си даваме сметка, че трябва да имаме по-ясна представа за контекста. Хората ще видят броя служители, но не познават достатъчно добре контекста. И днешното изслушване е важно. Госпожа Холмайер и господин Гейр споменаха писмото, за нас също е важно да си сътрудничим добре с Frontex, да си вършим работата. В писмото не случайно отговаряте положително. И госпожа Холмайер и господин Гер споменаха някои елементи от това писмо. Не мисля, че е добре да получим повече е, конкретна информация, защото агенцията ще бъде в светлината на прожекторите. Много дейности биват подложени на съкрещаване на бюджета, но не и е, Frontex. Така че е, искаме да получаваме по-конкретна информация. Важен е и въпросът за прозрачността. Всъщност това, което казвам, не е критика. Просто искам да подчертая, че това, което сме казали в писмото, не е ам, общо, а е съвсем конкретно. И за това а, смятам, че е важно да отговорите на всичко в най-големи подробности, за да не ви обяснят по-късно, да не ви обвинят, че не сте го направили. Защото хората ви гледат. Към вас са прожекторите. Тези 10 000 цифра, която ще привлече вниманието на хората и трябва да можете да отговаряте на въпроси. Euh, euh, Благодаря. Когато започнахме да работим по оценката на слабите места на европейско равнище, установихме, че в половината държавите членки реално не се знае каква е цената на управлението на границите. Не можех да повярвам. Първата ми реакция беше, опитват се да скрият нещо от нас, не искат да отговорят, но... Коментар без микрофон. Втората година се изненадах, че отново няма информация и тогава говорихме и споделиха с нас причините, защо не знаят. И така тези 10 хиляди е, нови гранични служители могат да бъдат е, отлична възможност да се модернизират способностите за управление на границите, а не да се повтаря правеното до тук. Целта е да се подготвим за бъдещето активно, да използваме по-добри и по-съвременни технологии, да търсим начини да се работи по-ефикасно. И ако имаме постоянен корпус от 10 000 служители, най-важното ще бъде гъвкавостта. Способността бързо да се насочват и пренасочват от едно място към друго, особено ако има сезонни пикове. Например, Операция Минерва в Испания е такава сезонна операция, при която подкрепяме проверките на е, фериботите от Марокко за Испания и от е, Испания за Марокко от е, юни до септември. Има и други области, в които може да се предостави такава сезонна помощ участваме при преглеждането на мигрантите. Работим и по въпроси, свързани с връщането на онези, които трябва да се връщат. Проверяваме сигурността, работим и с системата ETIAS, така че все повече агенцията ще участва в ежедневната работа по управлението на границите. Така че става дума не само за агенцията, а за мрежата, в която участва агенцията с националните органи и с държавите членки. И така, през следващите пет години, включително и чрез новата многогодишна финансова рамка, Европейския съюз може да осъвремени капацитета за правление на границите. Остава ни 15 минути, ни остават. Е, много колеги са поискали думата. Краткостта винаги е добре дошла. Е, първо ще слушаме всички въпроси после ще отговорите на въпросите. Госпожа Сержентини, член на Либе. Благодаря, господин председател. Първо. Пър... Е, Благодаря, господин председател. Неколкратно ви каним, не успяхте, веднъж даже не изпратихте видео е, послание. Ще ви помоля да намерите някой заместник, защото си, е, според мен в следващата дия е мандат е, този въпрос ще, постане, ще продължи да бъде в център нашето внимание. Ако вие сте прекалено взети, не винаги сте на разположение с видео месеч, няма да стане работата. С други думи, искаме по-често да ви виждаме и, и ако вие сам не можете да и е, присъствате на нашите срещи, да изпращате заместник. Какъв е другият въпрос? Средиземноморието се е, опразни след, след е, НПО, корабите на НПО, които осъществяваха е, е издирване и спасяване. Е, операция София, операция Артемис е, на Фронтекс си остава, но тя е, въжи само за 30 мили е, в е, отдалеченост, е, 30 морски мили от брега но е, е, имаме писмо от е, генерална дирекция Холм до вас, е, в което е, се, е, ви призовават е, към е, сътрудничество между Фронтекс и либийските органи по издирване и спасяване. Не ми е ясно как би функционирало това на практика. В едно е, в открито Средиземно море, където има само търговски кораби. От тях ще се очакват да отидете а, на юг, до Либия, на тех, близо до техния бряг и да работите в сътрудничество с либийците по техните норми, правила за издирване и спасяване или не. Така, опитвам се да разбера какви ще бъдат връзките ви, отношенията ви е, съкрещението е МРСС в Либия, съответния орган за издирване и спасяване на Либия. С тях ли ще работите или с е, същата служба в е, Рим? виждам, че между е, Артемис, вашата мисия е, в Северното Средиземноморие и е, задачите ви в Либия има огромно разстояние, но искам на практика да разбера как се подразделят е, отговорностите ви, ако вие е, сте наблизо, за да е, така, близо до либийски води е, и либийците поискат от вас е, спасителни операции. Е, е, благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин директор, за това, че сте тук. Да благодаря и на вашите е, сътрудници. Е, те вършат наистина чудесна работа, е, нелека. Благодаря ви за което. Аз съм за това Фронтекс да се разраства, да се увеличи личния състав. 10 000 е голямо число наистина, но си струва. И бих искал да да задам въпрос, който не е свързан прено с тези подробни въпроси, но искам да чуя от вас следното. Имате ли усещането, че Европейския съюз и по, европейските институции, по-специално парламента, с съответните рамки, които задава, би трябвало и може ли да помогне вашата работа да бъде по-ефективна? в даден момент ще имате твърде много е, служители, но въпросът е дали това ще реши проблема с миграцията, увеличаване бройката на служителите. Разбира се, че са нужни достатъчно служители на Фронтекс абсолютно важно е да не допускаме да се давят хора в Средиземно море, но и да пазим границите си. Но да не се получи така, че прекалено много е, назначения се правят, а пък се е, е, някои въпроси биват просто маскирани, да кажем, е, какво е, може да. Е, как трябва да действаме, така че да се каже, че в Европейския съюз хората не само нелегално, но могат да получават законно право за пребиваване. Благодаря, господин Лежери, за днешните коментари. Имам два въпроса. Първият е много прост. Последния път е, не можахте да отговорите, когато дойдохте в комисията по бюджет. Говорите за 10 000 служители за следващата многогодишна винасова франка. Откъде дойде тази цифра 10 000? Това молба на Frontex до комисията ли е? е? Колко служители са ви необходими? Ако не, откъде дойде тази цифра? И втория ми въпрос е, е има ли бюджетни рискове, има ли бюджетен натиск върху вас и слушателите ви е, за бюджета през 2020 година? Председателя, след няколко думи ще дам е, думата на госпожа Гресле. Допълнителен въпрос ли имате? Няма ли други въпроси? Дали комисията иска да вземе думата? Господин Ерхан? Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, доколкото си спомням, за първи път заявлението, че са необходими 10 000 нови служители, беше направено в изказването на председателя Юнкер за състоянието на Европейския съюз. Давам се и сметка за безпокойствата на госпожа Гресле за разходите. Ако позволите, господин председател. След приключването на преговорите, службите на комисията работят по е, финансова е, и е, декларация, декларация за правомерност. Да, след, след няколко дена е отговорът на въпрос без, зададен без микрофон. Що се отнася до коефициента, а, с голямо съжаление комисията отбелязва, че нейното предложение да се позволи увеличаване на коефициента – за да се постигне 100%, не е запазено в последния вариант на споразумението. Нещо, което би позволило на агенцията да напредне по-бързо с бързото назначаване на служители. Госпожа Гиндер, която е директорка в Генерална дирекция ХОМ. Благодаря ви за това, че ми давате думата но мисля, че вече всичко беше казано от моя колега. Мога само да потвърдя, че работихме в близко и категорично сътрудничество. Надяваме се да постигнем резултати. Председателя, благодаря госпожо. Ако комисията ми позволява, имам два кратки въпроса. Господин изпълнителен директор, дали всъщност държавите членки не са оплетени и Европейския съюз в директиви и регламенти, които са предходни на масовата миграция и дали не предхождат огромното въздействие от е, внезапната поява на миграция? Вашата агенция има ли на къла си някакви предложения за промени на текстове и да не се окаже анахронизъм. Ако създадат 10 000 работни места, дали държавите членки ще могат да съкратят работни места? С други думи, не може ли да има трансфер на средства от национални бюджети към европейския бюджет? И може би мога да ви отпусна 10 на минути, за да отговорите. С съответното разбиране на нашите преводачи, ако е възможно това. Тази тема е от ключово значение. Благодаря, господин председател. Ще се отнесе до способностите за издирване и спасяване? Действително, има по-малко средства, разположени близо до Северна Африка. Съгласно международното морско право, да, е, в случаи а, на ситуации на е, опасност, има задължение да се споделя тази информация с е, всички координационни центрове за издирване и спасяване. И такива способности за издирване и спасяване се развиват в момента и от другата страна на Средиземно море. Няма обаче е, структурирано сътрудничество по настоящем, но има проект, финансиран от Европейския съюз за развитие на способности за издирване и спасяване в Триполи. И така, ако се е, е, с въздушни средства се засече плавателен съд в опасност, се изпраща незабавна информация до всички центрове. Можем да подобрим усилията по връщането. 10% от нелегалните мигранти, върнати от Европейския съюз в други страни, миналата година са върнати от агенцията. така че сме увеличили участието си е, в работата по връщането, но можем да направим и повече и по-конкретно да споделяме информация в реално време. Предложението, направено от Комисията за Европейската директива за връщането, а, ни дава допълнителни възможности. Трябва да се е, вземе предвид, че мигранти, е, които нямат е, право да кандидатстват за е, обежище, е, и които е, нямат право да останат, се връщат. Но на европейско равнище общо не достигат 5000 е, служители по охраната на границите. И така, теоретичният брой служители според държавите членки трябва да е 110 000 на европейско равнище. Съгласно данните на държавите членки, но не достигат 5000. Това е просто да, за да видите а, какво е съотношението а, на а, бройките а, спрямо тези 10 000 служители, които обсъждаме. До 2020 година ще сме в преходен период. Миналата седмица представих на управителния състав а, цифрите, които планирахме миналата година. А, знам обаче, че най-вероятно ще трябва да коригираме нещата, да се върнем към управителния съвет с увеличен бюджет. За мен това показва, че е необходимо да се адаптираме но агенцията вече, те или иначе, има опит с такива промени от прехода през ми, преди три години. Текст екзистенс. На въпроса ви, господин председател, дали е, настоящите разпоредби са стари? Мисля, че същинската тема, отвъд темата за миграция, е темата за мобилността. Ние сме в глобален свят, където хората, мъжете, жените, стоките, идеите се движат. И да имаш е, модерни идеи не означава само незаконната миграция да бъде открита, като и се даде подходящ отговор, включително и връщането в родината им на онези, които нелегално пребивават, но и модерни граници, за да могат онези, които законно пътуват, които са е, стотици милиони, 700 милиона законно прекусяват границите на Европейския съюз. В глобална и световна економика проверките трябва да бъдат ефективни, т.е. да се откриват не само незаконните емигранти, но и всяка заплаха спрямо сигурността. Но и за да може да се ускори прекусяването на границата, това е хубаво и за економиката, за европейската економика, защото ние сме партньори с останалата част на света, включително и в е, областта на културата. Това е отвъд простата тема за миграцията. А за Либия, пита председателя? Е, за Либия, е, за Либия, както вече посочих, се и разработва, разработват се инициативи на европейско ниво, за да се създаде е, законно либийска гранична охрана и либийска брегова охрана. Ако не греша, е, има е, 46 милиона европейска субсидия за проекта агенция Frontex няма оперативни организирани контакти с Либия, но под е, егидата на различни мисии на ОНЕ ние участваме в обучение на брегова охрана. Примерно, Frontex взе участие в е, обучение на брегова охрана в София, включително и в Италия. Е, беше организирано обучение и от страна на гражданската авиация на ОНЕ, така че ние споделяме познанията си в областта на граничната охрана. Така че е, индиректно ние допринасяме за така наречения капаците билдинг. Председателя, мисля, че ще спрем до тук. Благодаря ви, господин изпълнителен директор. Благодаря на вас и на екипите ви за това, че водите толкова деликатни мисии. Те са в ума на всички скъпи наши европейски съграждани. Благодаря на представителите на комисия Либе и Конт на Европейския парламент. Благодаря на техните председатели. Благодаря на всеки един от вас, скъпи колеги. Благодаря на представителите на комисията и най-вече на преводачите, които бяха така добри да продължат работата си отвъд е, края на работното им време. Закривам днешното заседание. Е, ще се видим отново утре в 9 часа за същата зала. Закривам заседанието.